Possiamo dare inizio? Почваме. Добре дошли. Ще започна. Ще открия заседанието на комисията. Като пожелая честит рожден ден на уважаемия Костига. Искам също така да поздравя млеко производителите от региона Дърве, които са сред нас. А всъщност още ги няма, казва председателят. За сега няма, когато дойдат ме уведомете. Аз лично произвеждам рекия. И сега, точка първа, приемане на дневния ред, няма коментари, приема се. Радвам се да ви кажа, че има превод на всички наши езици, които използваме в комисията. Точка 2. Одобрение на протокола от заседанието на 26 септември, на 5 и 6 октомври, на 12 октомври 2011. Ако няма коментари до края на заседанието, тези протоколи ще се считат за прияти. Точка трета. Да ви уведома, че това заседание се предава а, в а, интернет пространството. Нещо друго. Утре след обяд а, полското председателство, заедно с нашата комисия, но това е инициатива на полското председателство, организира изслушване с професионални организации тук в Европейския парламент в 2Q2 зала. Много организации са поканени от полското председателство. Ние предоставяме помощ, но то се организира от министър Стравински от полското председателство. Много организации са поканени. Ще видим по време на изслушването дали ще има възможност и други колеги, освен докладчиците, да вземат думата. Това е просто за да ви информирам, че това е нещо, което полското председателство искаше да се проведе, ние им помагаме. Изключително голям брой организации участват, млади фермери, неправителствени организации, голям брой а, гости утре след обяд. Млекопроизводителите от район ПИ вече са тук. Сега точка 4 е изключително важно. Изложение на комисията размяна на мнение относно определени точки, насочени към оценка на въздействието на реформата за общата замедалска политика ОСП. Колеги, това е първата точка на дневния ред реформата на ОСП. Днес комисията ще представи някои от елементите на оценката на въздействието и ще има, разбира се, въпроси и отговор на въпросите от колеги. И приветствам директор Тасос Панайотис, който е тук заедно с други свои приятели, Баско и още някои. Добре дошли днес след обяд. Темите са, както следващите, зелено производство, пренасочване на на ОСП към допустими области на подпомагане. И четвъртият управление е механизъм или инструментариум за оценка на риска. Това са четвърте теми, на които Тасос Панайотис и други от е, Генерална дирекция Агри ще направят представяне. Имаш 20 е, минути, Тасос, за да имаме време за коментари. Съм сигурен, че ще има много такива. Благодаря, господин председателю. Благодаря за тази възможност да приветствам производителите на мляко от този район в Испания. Около 40 са тук. Те са имали за среща в областта на млекопроизводството. Искам да благодаря, че те бяха поканени. Тасос, имате думата. Благодаря, господин председателю. В интерес на времето ще бъда кратък. Това, което ще ви предложа е обобщение на две презентации, които направихме в специалния комитет по замеделие на съвета. Един по въпроси, свързани с с дистрибуционните аспекти на предложението, другият за общият преглед на пазара. По отношение на пазара специално, тъй като това са някои нови елементи, които интегрират допълнителни активи, до 2020 година, които ще бъдат част от пазара и обобщение на резултатите, които разбира се ще оповляят на дискусията, която, дискусиите, които ще проведем по мерките. И втората част ще се спра на оценката на въздействието и най-вече въпросите, които а, са поставени в презентациите. Е нещо цел изясняване в а, оценката на въздействието. Ние не сме се спряли а, ексклюзивно на различните опции, които се предлагат. А, ние сме огледали самият а, гамата от а, възможности и да видим как се свързани една с друга. И така, а, перспективите за пазара. Тази година имаме нещо по-различно в сравнение с миналото. Миналата година още, след като бе проведено едно неуспешно упражнение и в резултат от лятната реколта в Европейския съюз и това, което се случи в Северното полукълбо, ние добавихме като нов елемент представенето на краткосрочна перспектива за пазарите. Това е обещание, което комисията направи за увеличаване на прозрачността на информацията по отношение на селските пазари и ние го правиме и в нашата презентация. И накрая използваме най-последните макроекономически прогнози, които постъпват от наши колеги а, в а, и от различни други източници, които се занимават с прогнозиране. За да ви дам тук на тази графика разликата в економическата ситуация с синьо имате очакваните. Очаквания ръст на БВП в прогнозите на комисията 2008 година. Това беше точно преди настъпването на голямата финансова криза. С оранжево виждате последните прогнози виждате какво се е очаквало да се случи след три години, след 2008 и каква е ситуацията днес. Тази разлика в прогнозите очевидно оказва въздействие върху търсенето на замеделски стоки и предлагането. Но огромната, най-голямата разлика, която виждаме в този, тази а, а, перспектива е като това, което виждаме е еволюция на световните цени на земеделски стоки сторове, енергийни източници, това е индекс на Световната банка и всичко това се базира на една постоянна крива от стартираща в 86-та, чак до 2004 година виждаме драматично че ръст на цените с около 60% на продуктите, на торове 3 пъти, на енергийни източници 4 пъти. Отгоре на всичко една непостоянност на пазара, летливост на пазара и на цените най-общо казано. Този особен елемент показва, че ситуацията за това как замеделието откликва на тези предизвикателства става все по-комплексна. С нивото на цените на стоките на съществуващите пазари, като имаме предвид и а, а, това, че подкрепата играе незначителна и почти никаква роля – това, което е по-важно е елемент на разходи и нуждите, замеделието да се насгоди към това. Една от разликите, които виждаме в двигателя на търсенето на, на а, житни култури, ако видите, ако погледнете долу в, на долната част, а, износ, внос, който се очаква, почти не са се очаквали големи промени в а, търсенето на фуражи, но а, искането а, идва преди всичко от а, биогорива. И именно тук виждаме двигателя на този ръст. Биогоривата, цените се очакват да останат високи. Ръста на, на реколтата се снижава в повечето конкурентни региони. Царевицата и мекато жито продължават да имат ръст в сравнение с другите житни култури. Слънчогледово семе расте и се продължава да се разширява, макар и с по-малка скорост. И захарно цвекло, производството се повишава тъй като пазара на Бра... в Бразилия е огромен и поглъща този продукт. По отношение на месото, стабилно лен ръст на търсенето е двигател на бъдещето на пазара, което също обяснява защо при една ситуация на стабилно търсене на месо очакваме да останат в добро състояние нетните износители на птиче месо, на пазара на птиче месо. Повишава се искането на търсенето на стоки с добавена стойност и има и експортен, благоприятен експортен потенциал за а, млякото. Сега, ако това е обобщение на цялата картина на пазара, какво направихме по отношение на оценката на въздействието. General. 20 генерални дирекции на комисията взеха участие в процеса. Дейността се провежда от април 2010 до юни 2011 година. Допитахме се до обществеността. Над 500 отговора получихме е, на анкетата. Като цяло има съгласие за една ОСП, основана на два стълба. Подчертано бе значението на допълнителната интеграция на ОСП с други политики. Методиката. Използвахме е, вътрешни анализи, както макроекономически, така и отраслеви. Потвърдихме и валидирахме. Виши економисти от Световната банка, от е, Организацията по земеделските и хранителните въпроси взеха участие. Бяха взети предвид и изследвания на центъра в Севилия и външни оценки на ОСП. Няма сега да навлизам а, в подробности по целите на реформата, производителността, конкурентоспособността, измененията в климата, ефективността на политиката, но това бяха основните параметри, по които оценявахме а, реформата. Три Сценарии, три възможни е, политически е, насоки бяха разгледани. Е, първо приспособяване на съществуващите политики, тъй че ставаше въпрос за разпределението и преразпределението на преките плащания. Втория вариант, второто сценарий, втория сценарий сме нарекли интеграция – Е въпрос за озеленяването, така наречено на първия стълб предложение на комисията и последния вариант беше преосмислене на основните цели. Това предполага една по-изосновна реформа а, с пренасочване на а, преките плащания чрез развитие на селските райони и преминаване от преки плащания, подкрепа на доходите към по-устойчиви начини за подкрепа. По различни начини оценихме трите сценария. В приложението на а, това изложение ще видите оценката на въздействието. Тук а, а, ще говоря повече за сценариите според отделните цели. В най-конкурентоспособните райони а, Нямаме промяна при сценария за приспособяване, интеграцията пък дава балансирани резултати между по-развитите и по-неразвитите райони. Преразпределение. Тук се съсредоточихме на две неща. Първо, обосновка на преките плащания. С тях се подпосират се подпомагат доходите на производителите и а, сме разгледали преразпределението в евро на хектар по економически и екологични критерии. Ето една възможност на екрана виждате. В синьо са отразени сегашните помощи, както са разпределени евро на хектар. Мерната единица, правата линия, средното за Европейския съюз, а пък пунктираната линия ви показва мястото на държавите членки при разпределение на а, помощите по критерии, които са две трети от БВП, и една трета от добавените допълнителните ползи от земеделието. Ако разпределението става по екологични критерии, ето това е картината, ето ви ще сравняваме ги в момента. Виждате, че се променя а, разпределението в зависимост от държавата членка. В приложението а, има много по-подробна таблица с критериите, които сме ползвали при оценката и способите за, квалифика... за класификация по държави членки. Заключението ни е, че е много трудно да се постигне обективно разпределение на помощите, затова преминахме към един по-прагматичен подход. За основа на средните стоености за Европейския съюз сме поставили норми, цели за преодолята и в крайна сметка една трета от тази разлика ще се подкрепи от сегашното предложение. Не е тайна, че това е един от въпросите, по които ще се проведат дебати в съвета и в парламента преди да се вземе решение, но предложението също се основава и на факта, че разпределението на помощите е, трябва да се основава не единствено върху това, което става в първия стълб на ОСП, но трябва да стъпи на много по-широка основа. Така нареченото озеленяване. Разгледахме различните мерки за това озеленяване и а, е, разходите за тях. Като приемем, че във всеки подрегион а, е, а, е, от 80-те хиляди стопанства, приемаме, че тия мерки трябва да се изпълнят във всяко стопанство. Установихме разходите е, на базата на дела от е, стопанства, които ще изпълняват мерки за озеленяване. Близо 80% от стопанствата ще понесат някакви разходи. Както виждате, Ирландия е доста по-назад, понеже е, там има много постоянни пасища, така че не се очакват някакви сериозни промени. След това сме изчислили е, средно на държава членка какви ще са разходите за озеленяване. Това е един вариант обаче, който, а, а, от който се отказахме, защото е много трудно да се изпълни. Ето, сега обаче виждате средно в евро на хектар 33 евро за Европейския съюз. за всички потенциално допустими територии и над 40 евро, ако се изчислява само на база нези стопанства, които ще предприемат действия. Това обаче зависи от типа държава членка и от типа продукция, както виждате в разбивката в легендата. Има обаче известно объркване, което настъпи в някои от резултатите. Това е съвсем естествено, защото положението е доста сложно. Цената на областите с екологично значение е, се дава в, на две места. Първо имаме цената на хектар над 260 евро на хектар и после е, имаме общата средна стоеност на разходите. В момента виждате карта на Европейския съюз, на която са, е нанесено а, разпределението на разходите по райони – Колкото по-тъмно зелен е района, толкова по-високи са разходите. Най-тъмните са над 50 евро на хектар. Също се занимахме и с древните земеделски производители, защото искаме да установим, т.е. да се уверим, че няма те да бъдат отрицателно засегнати от преразпределението. Има а, много сериозни разлики в средния размер на стопанствата в отделните държави членки. Дясно са процентите с процентите на онези държави членки, където средната големина на стопанството е под 5 хектара. Това е бюджета в момента. 5% от общия бюджет на държавите членки. В светло виждате дела бенефициенти, които са под прага. за дефиницията за древни производители. А пък в Лилаво виждате средствата, които се а, изразходват. Почваме от Латвия. Всичко наляво от Латвия е, е ставката 1000 евро а, на дребен производител. Тогава, когато прага е 5%. пък от Латвия държавите членки ще разполагат с по-малко средства. Ето за това накрая а, излязохме с предложение да се дигне прага до 10%. За да спестя малко време, ще спра до тук с изложението си, но с удоволствие ще отговоря на вашите въпроси или днес, или по-нататък. А между другото, Дал съм по-подробно изложение на доклада с приложение и, повече, и още слайдове. Благодаря. Доста души са се записали за изказване и веднага давам думата на заместник-председателя Николеско. Благодаря за това изложение. Бих казал, че нашата комисия не може да бъде оставена на страна. Вече изразихме своята гледна точка по отношение на бъдещата ОСП. Парламента иска повече равнопоставеност в областта на преките плащания, но от, пред, от комисията все още не са поступили приемливи предложения. Няма обективна причина, която да мотивира такова решение. Румъния не може да приеме това предложение. И освен това има две искаме две искания. Периода на изпълнение да бъде по-кратък, през 2014, а не 2007, за да можем да бъдем поставени на равна нога с другите държави членки. Е, Румъния може да бъде важен доставчик на сълскостопански продукти за цяла Европа, но за това трябва, за да стане това, трябва да бъдем поставени на равноправна основа няма основания за направените промени, затова искаме допълнителни обяснения от комисията. Как сте достигнали до тези цифри и до това предложение? Благодаря. Благодаря, господин заместник председател. Госпожа Патрал Невеш. Благодаря. Най-напред искам да кажа, че днес в залата 25 е, директори на замеделски конфедерации са в Португалия. Те са тук, е, защото бъдещето на селското стопанство във всички държави членки е изправено пред предизвикателство. Убедена съм, че комисията не спази едно много важно обещание, което беше приоритет от самото начало, а именно повече равнопоставеност, повече справедливост. Аз не го виждам в това, което ни е предложено. Позволете ми да ви кажа, че започнахме с, с необходимостта да адаптираме селското стопанство към пазара. Каза се, че производителността са, е, е по-слаба, отколкото в други конкурентни региони. Настояваме за повече е, ръст и знаем, че в Европейския съюз е, трябва да спазваме повече правила, които струват по-скъпо. От друга страна, е, пазарът е, е много отворен към други региони, които изнасят за нас. Е, за нас. Ето защо трябва да се преразпределят помощите и къде е равнопоставеността. Виждам, че в Португалия сме на едно и също място, 24-то. Към момента ние си оставаме на това място и се питам как е възможно да спечелим битката за конкурентно способност със страни, които често получават по-малко от другите. Не е да се спечели битката, ако направим сметка, според това, което предлага комисията, е предложено увеличение от 3%. Всички ние разбираме, че е необходимо да се следва предложения път, но мерките трябва да бъдат адаптирани към 27-те държави членки. Много е трудно да разберем, че решения, които че решения, свързани с озеленяването, не присъстват тук. Има мерки, които са по-благоприятни за страните от север, отколкото на юга. Страните от юга не са поставени в условия на равнопоставеност, що се отнася до равнопоставеността. В някои страни от юга има опустиняване и следователно е необходимо напояване. Не става дума за разхищение на вода, но това е единствената възможност да направим така, че насъжденията от плодове и зеленчуци да не загинат. Също така, сред многото въпроси, които бих повдигнала, е и модулацията. Как според предложението между първото и второто между първия и втория и третия стълб имаме 100%, между първия и третия 10%. Това не е същия елемент. Виждаме, че в държавите членки има преразпределение на 40% от помощите. Комисията предвижда пълно сближаване през 2029 година няма равнопоставеност, няма е, хармонизация на правилата и тяхното спазване. Ако искаме истинска реформа, а не само фасада, Европейския съюз е, трябва да може да посреща нуждите си от сълскостопанско производство и да може да се конкурира с другите региони в света. Да, аз им ще повдигна няколко въпроса. Любопитен съм да чуя откъде идват всички тези данни. Някои факти бяха изложени тук днес. За биогоривата, например, стана дума за това. А е, това е нещо, което можем да, на което можем да повлияем и сред, посредством други видове политика, не само а, за това, което ни е предписано като даденост. Така се повее политиката на Европейския съюз. А, държави членки поради историческо а, преминаване към система базиране на услуги, трябва да се оценят и тези данни а, относно това как стоят малките и по-големите стопанства, да се видят а, детайлите. Това, което ме изненада, беше идеята за äh, за по-нататъчно проследяване. Мисля, че говорихме за зони защитени екологично. защо говорим сега с една друга терминология. А, говорим за повишаване на продуктивността. А, да, ставаше дума за угари. А, за производство, по, по-голяма производителност. Имаме някои политически а, цели, които са поставени в глобален мащаб. Ние, разбира се, искаме да сме конкурентно способни, но това не бива да се превръща в основния въпрос тук. Магинес. Благодаря, господин председател, и благодаря на комисията за деталното представене. Аз също прочетах текста а, и мисля, че това е само откритата част на дискусията, защото има много подробности. За мен беше много интересно, но аз виждам как... Искам да видя нещата по отношение, да речем, на оценката на въздействието, говори се за стеснената ножица за стопаните и цените на вложените суровини и материали. Също системата на подпомагане на, в тази област. Въпросът ми е към анекс 2, националните тавани, които някои колеги от Португалия, Латвия и други повдигнаха вече, Румъния също, и ролята на този парламент, защото на мен ми се струва, че има много подробности, които са оставени на делегирани актове в досието за делегирани плащ... за преки плащания и трябва да подчертая, че парламента има конкретна роля да играе в отношенията между отдалните държави. И това е важен аспект. От оценката на въздействието личи, че докато че не бива да се ограничаваме само до съществуващите бюджети, ако искаме да сме искрени пред фермерите ако искаме от тях, изискваме да спазват екологичните параметри. Ние, ние се опитваме обаче да боравим с все същия и същия бюджет и може би комисията ще ми отговори колко реалистично е това. И да добавя към загрижеността на други колеги по отношение на озеленяването. Аз съм правила коментари предварително. За някои държави членки и този въпрос не е кой знае какъв, но мисля, че той е важен въпрос и ние трябва в тази комисия да си даваме сметка, че по много от тези предложения ще е, се провежда среща с е, държави членки, компетентните органи. Тук стоят въпроси за ролята на аудиторите, как работи тайната, някакси секретния характер на този процес. Нищо не знаем за сключените договори, а това е нещо, с което трябва да сме малко по-добре запознати, защото презумцията е, че освен извън нашия ресор, има и въпроси за нас като парламентаристи, опиращи до един нуждата от един по-прозрачен процес, който ще ни даде възможност да видим как стават нещата по време на всеки етап, а не само крайните заключения, защото някои от аудитите, тези, които текат, се отнасят още за 2006 година. Дори скоростта е странна и нямаме никаква информация. И документа, който е тук пред мен за, директни, за преките плащания, ще несъмнено ще увеличи бюрократията на бюрокрацията и трудностите за фермерите и за държавите членки, за техните компетентни органи. Аз съм изцяло против това. Аз ще възразя, ще отхвърля всяки, всеки един а, етап, докато комисията не а, признае, че това е един реален и сериозен проблем. Благодаря. Госпожа Магинес, благодаря. Раймърс, благодаря много. Две неща ще засегна. Първо, озеленяването. Като съм предвид какво би станало, ако една или няколко от страните решат да не тръгнат по този път, защото определят озеленяването като не, не рентабилно или бюрократично поради големите разходи и после да видим потенциалната загуба на печалби. И ако вземем всичко това предвид, може би картината е доста по-различна от това, което тук сме дефинирани в нашата политическа дискусия. Благодаря. Каниете. Благодаря, господин председателю. съгласен съм с колегите, които казаха, че това, че, че бяхме много изненадани от а, предложението, което дойде в края на юни. Ние в Комисията по а, селско стопанство работихме доста по разписването на политически насоки, приехме две резолюции, бяхме успели да достигнем до известни компромиси, които бяха а, приемливи за почти всички членове на тази комисия. Та още веднъж искам да подчертая кое бе важното за моята страна, а смятам и за много други страни също е важно. Първо, принципа на справедливостта при разпределението на преките плащания и други финансови средства за селско стопанство. Второ, Разбрахме се, че реформата трябва да се основава на обективни критерии, а не на това. Тук има едни пари, ето една формула за разпределение. И трето, беше постигнато съгласие и че е, ще се даде един разумен преходен период. Това бе формулата, която се оказа приемлива за всеки го. Затова искам да задам няколко въпроса. Първият е свързан с преките плащания. Когато е, нови държави членки се присъединят присъединиха към Европейския съюз, е, ние трябваше да приемем предложението Просто трябваше ли да го приемем или да го отхвърлим? Нямахме трети вариант. Получаваме е, преки плащания постепенно до 2013 година. Тия плащания обаче се основаваха на данни за, за предходни периоди. 90-те години. Да. А, когато разпределението на средства се прави на базата на същите данни за минали периоди, като те просто се коригират, според мен това е напълно неприемливо положение. Защото сега 20-30 години вече почти отпадането на Берлинската стена, ние използваме е, пак същите референтни стойности, е, е когато ковем е, съвременните европейски е, земеделски политики. Второ, изумено е бях, е, че Латвия, моята страна, ще получи като преки плащане през 2020 година около 54% от средното за Европейския съюз. Това не е приемливо. Аз няма как това да го обясня на обществеността в Латвия. Никой няма да го приеме това. Та въпросът ми е, е свързан с един друг е, принцип, залегнал в нашите резолюции на е, Комисията по селско стопанство, а именно, че трябва да има таван. Не се същам как се казваше на английски това. и а, долен прак. Та искам да знам каква е оценката на въздействието за тия 120% и 80%. 100%, 20%, 80%. при нас това се разпределя за няколко години. Тоест, за не са големи средства, но пък ще осигурят равенство и равно отношение към всички в Европейския съюз. Не мисля, че е, реформата ще може да тръгне без да повлече зад себе си още цял кръг преговори за следващия етап от реформи. Трябва да създадем една качествена реформа, реформа която да бъде от полза за широката общественост, което да доведе до е, една, едно световно конкурентно земеделие в Европейския съюз. Благодаря, госпожо Канията. Господин Яр е следващия оратор. Благодаря, господин председател. Имам няколко въпроса по изложението. Първо по бюджета. Eigentlich zur Verfügung. Mittlerweile sind ja mindestens drei verschiedene äh, äh Zahlen da auf dem Weg. Бяха ни представени три различни цифри. Една от съвета, една от е, бюджета, една от бюджета, една от Съскостопанската комисия. И въпросът ми кое от числата използвате като основа в доклада си? По въпроса за преките плащания, и за преразпределението, на мен ми се струва, че е малко произволно. Аз бих искал да има някаква математическа формула, с крайна цел. Ако кажем, че хикс процента от разходите в Европейския съюз са еквивалентни, можем да определим минимална и максимална прагова стойност. Аз мисля, че някои държави членки трябва да се задоволят с ценности, със стойности, които са доста под средното за Съюза и това трябва да се обоснове математически. По въпроса за е, позеленяването, вие казахте, че някои фондове вече отговарят на тези критерии. Бихте ли се спряли малко по-подробно на този въпрос? Работи ли комисията възоснова на е, производители, които вече отговарят на тези критерии? Задължително ли е тези производители да бъдат товарени с допълнителна бюрокрация? Не могат ли тези производители да бъдат освободени? По отношение на акта за малкия бизнес, вие представихте някои факти, цифри, диаграми, в това число и за Германия. Аз съм си мислил, че акта за малкия бизнес е нещо доброволно. Нещо, което държавите членки могат да, към което държавите членки могат да решат да се присъединят или не. Задължително ли е или е факултативно? Председателя му. Господин, госпожа Йостингер. Благодаря, господин директор, за това много важно изложение. Споменахте производството на захаров в началото на доклада си. Изчислихте, че предвид на засиленото търсене за биогорива, ще има ръст в този сектор. Притесняваме се обаче, че квотите ще бъдат намалени преди срока. Ние успяваме да посрещнем само 85% от нуждите си. Комисията анализирала ли е обратния сценарий, като възоснова на, на хипотезата, че търсенето на пазара спада. Що се отнася до продоволствената сигурност и производството на захар, не трябва ли да положим усилия за гарантирано производство на захар в Съюза? Трябва да осигурим на фермерите достатъчна сигурност, за да продължат да произвеждат захар. Добре известно е, че фермерите лесно преминават от е, едно производство към друго, така че е, ние трябва да защитим е, сектора. Що се отнася до позеленяването? Раз, Раз, разполагате ли с данни от това позвъняване в първия стълб и последиците за държавите членки, които полагат допълнителни си усилия в рамките на втория стълб? Всичко, което вече е задължително по първия стълб, често затруднява производителите по втория стълб. Имате ли някакви факти? И накрая, във връзка с казаното от госпожа Магинес, административните разходи, разходите за контрол. Очакваме те да се повишат с допълнителните мерки за озеленяване. Имате ли прогноза на мерките, които държавите членки предприемат, за да осъществяват а, действията по контрол и проверка. Тем, co мовил пан przewodniczący Николеско, пан. Благодаря. Напълно съм съгласен с казаното от госпожа Корнета и господин Николеско за несправедливостта на преките плащания. Аз съм се изказал по този въпрос е, многократно в комисията, така че няма да повтарям това, което вече съм казвал. Само ще кажа, че за нас, е, за депутатите от е, страни, които са необлагодетелствани, това не е приемливо. Как можем да представляваме своите граждани, ако приемем тези предложения? Ние не можем да се съгласим ОСП да бъде обърната с главата надолу в противоречие на всички принципи, на които се основава Европейския съюз. Не можем да се съгласим с тази фалш... с фалшива справедливост, според която е, определени страни им са в по- облагодетелствено положение и получават е, повече помощи от производителите в страни, в които са по-зле. Не можем да приемем философията, според която онези, които са имали повече в миналото, ще получават повече, пък онези, които в миналото са получавали по-малко, ще взимат по-малко. В интерес на целия съюз е всички тези различия да бъдат преодолени и да няма различия, които се засилват. Страните, които са жертва на дискриминация, новите държави членки, госпожа Патрао Невеш е, говори за трудната ситуация на производителите в е, Португалия е, Европейския съюз има нужда от силно селско стопанство на цялата си територия, а не само в определени райони. Предложението за до 90% от средната стойност е дискриминаторно. Ние не искаме. Сега чуваме, че само една трета от различията трябва да бъдат преодоление. Това не е справедливо. Ние сме отговорни представители на своите гласоподаватели и затова не сме съгласни. Ние искаме справедливо предложение въз основата на обективни безпристрастни критерии. Няма да се откажем. Тази реформа трябва да бъде променена. Благодаря. Джордж Лайън. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на комисията за изложението. Ще повдигна четири въпроса. Възоснова на разпределението, можете ли да ни кажете защо сте избрали модела, в което има най-малко преразпределение? Защо сте избрали модел, в според който само една трета от различията биват преодолени. Защо не е, е една втора? Когато направихте оценката на въздействието, бихте ли ни казали защо се спряхте на минималната като равнища на преразпределението. По отношение на мерките за позеленяването, вие споменахте голе... за зеленото покритие. Разгледах предложението. Бихте ли обяснили какъв е проблемът с контрола? Кое ви накара да се откажете от този вариант? Още два въпроса. Бюрокрацията и истинската бюрокрация, тези проблеми стават все по-актуални. След като разговарях с компетентните органи, видях, че те се притесняват повече от предложенията за определене на таван. Смятат, че е, тук че, че именно това ще доведе до увеличаване на бюрокрацията. Как дефинирате сълскостопанският оборот и фирмите, Как бихте направили разграничение между разделение на фирмата по легитимни причини и е, разделение на фирмата с цел за обикаляне на правилата? Бихте ли ни казали как компетентните органи взимат решения? По-нататък, по отношение на тавана, от, като гледаме оценката на въздействие и сумите, въздействието на предложението за а, таван е незначително от гледна точка на средствата. Ето защо аз искам да попитам как ще се осъществи на практика това предложение. Вие ще използвате а, разходите за труд на, на единица производство. Освен това, как ще дефинирате понятието истински сълскостопански работник или добросъвестен сълскостопански производител и колко, каква сума ще определите като а, прак? Как ще решите коя а, коя сума е уместна. Дали ще има едно ниво а, на, на доходи за всички или пък 27 различни. Ето, тук им виждам а, а, наченки на бюрокрация и бих искал а, да знам а, как, а, каква е вашата обосновка. Джим Никълсон е пой Луиш Капола Сантос. Джим Никълсън. Най-напред и аз искам да кажа няколко думи. И аз искам да благодаря за изложението. Може би има известна едностранност. Комисията по-скоро искаше да ни представи нещата от е, една определена гледна точка. Всички ние знаем, че живеем в променящ се свят и пазарите се променят много бързо. Е, ситуацията на пазара днес е, може да бъде съвършен, може да се промени из основи след 6 месеца. Ние... Аз имам доста притеснения Някои от колегите споменаха много от притесненията, които и аз изпитвам. Проблемът често не е самата директива, нейното изпълнение на държава членка и тълкованието, което и се дава в отделни държави членки. Ето тук възникват различията между държавите членки. Искам да ви попитам предложенията за озеленяване, още колко бюрокрация ще наложат? С колко ще се увеличат проверките на сълскостопанските производители? Кръстосаното спазване е нещо, което познаваме. И с колко ще се увеличи броя на посещенията? когато аудиторите и счетоводителите започнат да контролират бъдещето на селското стопанство, ние е, трябва да е, си тръгнем. В е, Ирландия има сме изправени пред угрозата от огромни глоби. Няма не във връзка с селското стопанство. Всичко това е свързано с тълкованията на аудиторите и счетоводителите. Ние не можем да си позволим да платим тези глоби. Това е неприемливо. И ако допуснем това да бъде прието, ако приемем предложенията за зеленото селско стопанство, е, ще допуснем най-големият бюрократичен кошмар на Европейския съюз. Това ще повиши разходите за администрация и няма по никакъв начин да подпомогне производството на хранителни стоки в момент, в който гражданите на Европейския съюз имат нужда от повече храна. Благодаря. Благодаря, Джим. Луис Каполуш Сантос. Благодаря, господин председател. Нямам намерение да представям политическа оценка на техническото изложение. При всички случаи благодаря за представения документ. формата, в която е представено предложението, говори за целите, които си поставя документа. Имам само един въпрос. В доклада, ако правилно си спомням, е предложена и идеята за минимален прак. който следва да е валиден за всички държави членки. Но заедно с това трябва да има и таван или максимум в оценката на въздействието, която ни беше представена, видяхме се определя 80% от праговата стойност. Е, защо не, защо не е 100%? Това политическо решение ли Може би е, или пък става дума за абсолютно незачитане на това, което ние приехме с много голямо мнозинство. Госпожа Данчила. И като своите колеги, аз съм съгласна с това, че изложението беше много добре. Имайки предвид казаното от колегите, е ясно, че от това, което ни беше представено, не съответства на очакванията на държавите членки. На първо място е една трета от 80% от средното, е, от средната стойност на преките плащания – поставя плащанията под средната стойност. Смятам, че това е недостатъчно. Аз мя, имам предвид някои страни, по-конкретно моята страна Румъния, през 2016 година ще стигнем 100%. То е все едно да тръгнем на път при едни и същи условия, но някъде по средата на пътя условията се променят. Мисля, че в продължението на комисията има е, липсва равнопоставеност и справедливост. По-нататък, как ще се приложи е, изискването за зелено производство. В сегашната ситуация има опасност от е, повече бюрокрация. Само 6% от сълскостопанските производители са млади, две трети е, са от поколението, което е над 50 години. Ето защо е въпрос към комисията. Смятате ли е, че справедливо само 2% от е, фондовете е, справедливо ли само 2% от фондовете да бъдат насочени за подпомагане на младите производители? Благодаря, госпожо Данчила. И последният оратор, господин Дес. Благодаря, Господин председател, благодаря господин директор за изложението. В Германия често казваме, че в такъв, че е, няма логика. И аз не виждам логика в това, което ни беше казано. Ще се опитам е, да продължа мислите на някои е, колеги които казаха, че твърде малко внимание е обърнато на съображението за справедливо разпределение. Сега, ако погледнем цифрите за Португалия, ако вземем първия и втория стълб заедно, 232 евро, това е средната стойност за Европейския съюз. За втория и третия стълб цифрата за Португалия е доста по-висока, така че комисията трябва да поправи малко предложението, за да може страните, които са под средното ниво, да прехвърлят пари от втория към първия стълб, за да бъде преодоляна да бъде преодоляна неравнопоставеността. Вторият при втория стълб имаме съфинансиране, така че много от държавите членки няма достъп до тези средства. Комисията трябва да поработи още или пък Европейския парламент ще се възползва от правомощията си по Лисабонския договор. Още нещо, което ме дразни в предложението на комисията. Нямам предвид само комисаря по селско стопанство. Европейският парламент даде много ясни указания, на които обаче не беше обърнато внимание. Ние настояваме за разширяване на пазара на захара до 2020 година. Комисията е тръгнала в, в точно противоположната посока на исканията на парламента. Бих искал искала да знам защо в това предложение се обръща толкова малко внимание на позицията застъпвана от Европейския парламент. Много от моите колеги се чувстват зле от това, че се чувстват зле от това, че с това предложение ще се увеличи бюрокрацията. дори се смята, че комисията работи по предложение, което ще увеличи бюрокрацията с още 5%. Когато чуем пред, предпазеливи прогнози за 5% увеличение на бюрокрацията, реализмът изисква да мислим по-скоро за 20%. Ако определим определени суми за зеленото производство, т.е. 30-40 евро, ние трябва да кажем съвсем ясно на производителите, че компенсаторните плащания ще им бъдат отнети. Защото е очевидно, че разходите им ще се повишат без да бъдат компенсирани, доходите им ще спаднат. Другия въпрос е свързан с 5% дял от приходите. На теория подходът може да е добър, по този начин се решава въпроса с много богатите фермери, които отглеждат състезателни коне. Те нямат нужда от помощи по ОСП. Аз не смятам обаче, че това предложение ще постигне тази цел. Отглеждането на коне се осъществява често от фермери, които нямат много пари, така че предложението няма да постигне тази цел, но ще увеличи бюрокрацията. Фермерите трябва ще, ще трябва да вършат много работа, за да докажат, че спазват изискванията. Виждам много а, практически трудности. Сигурна се, че много работа ни предстои. И сега ще чуем отговорите. Това сега всъщност първия ми въпрос е как е, предложението за малките стопанства ще засегнат структурните промени за тези стопанства в отделните държави членки в дългосрочна перспектива. Вчера девет региона от Австрия, Франция, Германия, Италия, Полша подписаха обща становище за замедалската политика, за развитието на, на замедалските региони и малките ферми. Ако регионите, в които структурата е много разпокъсана, стопанствата са с много малки, тогава тази област, дали площа ще е единственият критерий или броя на служителите – в тези, на работещите в стопанството. Същото се отнася и за стопанства в, в планински региони. Второ, прехвърлянията, трансферите между стълбовете. Какви ще са последиците от тях? И също на фон на средствата. Аз не виждам анализ на това в презентацията. И на трето място комисията твърди, че ще се прилагат обективни е, критерии за дистрибуция. За втория стълб е, въпроса ми, а е за първият. И още един въпрос в контекста на член 38. Помощ за производството. Това, което тук ми липсва, не виждам, е производството. Ние знаеме, че тютюн се отглежда в малки земеделски стопанства като средство да се преодолее безработицата. И в, по никакъв начин не е свързано с, а, а, с големи средства от, самата, от самото общество. По отношение на захарния а, сектор, оценката на въздействие излиза с а, презумцията, че на площа на отглеждане на захарно цвекло ще нарасне. Как е възможно? Как така сте и по какъв начин стигате до този резултат? Макар и цената да спадне, площите а, с заседени с захарно цвекло ще пораснат. И защ... още един въпрос относно мястото на замедалските райони, сълскостопанските региони в кохезионната политика, като че ли и това забравихме. Благодаря. Благодаря много. Благодаря на всички, които направиха коментари, зададаха въпроси. Аз също имам някои коментари, преди да дам думата отново на Тасос Панайотис и на други от Генерална дирекция селско стопанство. Един коментар, който се отнася, който а, опира до нас. Критиките са ясни. Много от а, изказванията бяха в една посока. Ние имаме правомощие за съвместно решение, т.е. да правиме и предложение. Ето защо бих искал да кажа, че докладчиците, докладчиците в а, а, Сянка, сега е времето за нас да направим резюме на своите позиции, да излезем с някои предложения. И вече с това да сме готови да разговаряме с комисията. Защото това да си доста критичен е добре, но трябва да я преминем към една по-конструктивна фаза. И аз имам въпрос към Тасос. Трябва да имаме критерии за разпределение по втория стълб, възможно най-скоро, защото ако не знаем точните цифри, просто сме а, разширяваме пропаста между останалите и 12 нови държави членки, които биха желали да вървят с по-бързо темпо. А, а тук стои въпроса за липсата на ресурси, на средства, който а, им пречи за този бърз темп т.е. да видиме точно ясно как стои въпроса с разпределението между различните категории държави по втория стълб. Кога ще имаме тези цифри? Сега давам ви думата Тасос. Благодаря, господин председател, Благодаря на всички за коментарите, които са не само полезни, но много от тях са и бележки, които ние трябва да вземем предвид сериозно, когато изготвим предложението ще разгранича от самото начало. Аз съм тук, за да представя аналитичната предистория на това, което направихме, информацията, проистичаща от това. Аз, както казах по-рано, взети са решения на политическо ниво и аз съм сигурен, че ще имате пояснение на съответното ниво по тях но поради това, че много от въпросите се опираха до справедливост, разпределение, справедливо разпределение, мисля, че е важно да започна от там. Ще видите в оценката на въздействието и ние, сме, до, ние се радваме, че ще ви пратим в графики различни сценарии, включително и тези, които чухте за плоският, плоската ставка за 80, 120% и всички допълнителни. Те са вече готови и са, разпростране... са готови за обнародване. А що се отнася до въпроса за разпределение на помощта, като почнем от справедливостта, трябва да зададем един основен въпрос. Справедливост е какво? А за нас най-важният елемент за оценяване на нашето предложение е по отношение на целите, които сме си поставили за постигане а, при, директ, при преките плащани. В миналото те бяха тласкани от нуждата да се подкрепят доходите на стопаните. Днес те все повече се а, движат от а, това а, да се получи една устойчивост, както на економическа, така и екологична на сълскостопанския сектор. Затова използваме комбинация от а, два критерия – економически и екологичен. Първият въпрос, който се отнася до економическите критерии, разбира се, дохода. И аз съм абсолютно сигурен, че довода за справедливост по страна по страна е направен по различен начин, когато сравняваме а, заплатите на държавите членки, което ние не смятаме, че а, трябва а, да бъде наистина най-важния критерий. Но се взема преди по отношение а, на всичко това в цената на земята в глобален мащаб също е един важен параметр и ни дава показател каква трябва да бъде помощта. Но са направени проучванията и се вижда, че ситуацията в пазара на земя е далеч от идеалната. И аз искам да сложа на екрана една серия от различни критерии, които сме използвали. Това, което ще видите на таблицата, която сега ще се появи на екрана, в момента виждам лицето си, казва оратора, но се надявам да се покаже таблицата. На вертикалната колона или вертикалната права са различните държави членки. На хоризонталната са критериите, които използваме економическите покупателната способност, БВП на глава от населението, добавена стойност на хектор а, и годишен работна единица на хектор. Имаме добри екологични а, критерии, т.е. процента от изцялата използвана земеделска площ, Натура 2000 и, пър... и а, а, многогодишни треви. Една от областите, които е, трябва да се идентифицират и държавата членка върху която се спирате, с двете кръщчета са най-положителните критерии за съответната държава членка. С едно кръщче виждате критерии, които са положителни, но в по-ниска степен. Тук виждате неутралните, негативните, и най-най-негативните. Така че, когато човек се опита да а, определи обективните критерии за това разпределение, веднага проличава фактът, че това е лесно да се каже, но почти невъзможно да се въведе. И за това, това, което виждате в предложението, е един пред, прагматичен подход. Ние не сме написали, че е такъв, но той е прагматичен, защото отразява реалността. А именно, че движението към по-голяма хармонизация между държавите членки няма да се няма да му се пречи сам от критериите, които се използват при разпределението и подкрепата, но и други съображения, които надхвърлят това, което аз дискутирам днес. Тоест разпределението по втория стълб и структурните фондове. Това е извън обхвата на това, което дискутираме днес. Но аз вече казах, че всички анализи, които сме направили, са публични и ние ще с удоволствие ще ги обобщим и ще ви ги изпратим в един по-добър вид. Второ въпрос, който бе повдигнат от много от вас, бе въпросът за бюрокрацията и връзката с зеленото производство и зелените площи. Именно за това е, е, избрахме трите конкретни мерки. Се спряхме именно на е, тях, защото това са единственият вид е, мерки, които могат да бъдат проведени с минимално ниво на допълнителен контрол, административни разходи, защото цялата тази информация е и би трябвало вече да е на разположение в самата система ЯД на въпроса на Джордж Лайенс. Именно по тази причина изключихме зеленото покритие, защото то поставя въпроса за това кога ще се опитате да, да, да определите дали имате такова покритие в дадено поле, а тук имаме огромни разлики между страви членки. Това ще изисква допълнителен контрол, независимо от факта, че това е мярка, която във всички екологични анализи се посочва, че е изключително важна за е, добрите условия, за медалски условия от екологична гледна точка. Как сме изчислили какви са допълнителни е, разходи? Ние направихме изключително подробен анализ, мерка, мярка по мярка, включително зеленото покрити и установихме, че допълнителните административни разходи ще са 15%. От е, този разход трябва да извадим ползите на, от други елементи на упростяване. По, по-малко е, задължителни изисквания и по-добри условия, земеделски и екологични по първия стълб, една агенция разплащателна – агенция в всички региони държави членки, голямо упростяване на схемата за малките стопанства, където 30% от бенефициентите отрезяват само 3%, така че не трябва да преминат през целият, цялата бюрокрация на нормалната схема. А има и мерки, които тук няма да навлизам в по-малки детайли, които също ще се извадят от тези 15% разход. Но човек може да запита, защо ви е трябва, защо ви трябва да въвеждате един слой, един етап на задължителни мерки, когато вече имаме кръстосано спазване и имаме и допълнителни стимули, доброволни, агроекологични. И тук имаме едно фундаментално изместване на логиката на ОСП. И именно много графики показват не само повишаване на цената на земеделски стоки, говоря за световна цена, но също и по-голямо увеличение на разходите за производство. Един фермер днес а, има прост избор – ако само моята економическа устойчивост е важна, по-добре да направя всичко да снижа разходите си за производство. Това означава по-интензивни методи на производство. Ако от друга страна трябва да огледаме заедно въпроса от економическа и екологична устойчивост, трябва да въведем такава комбинация от стимули и ограничения – която ще накара фермерите да вървят в тази посока, защото имаме краткосрочни разходи и дългосрочни ползи. Това именно се опитваме ние да го направим. Може би не сме го предложили в най-подходящият вид, но фундаменталната логика е тази. Ако а, ние изчислим разходите на тези допълнителни мерки, това, което не сме не, оценили в този анализ е потенциалният полза, която трябва също да бъде устойностене. И не сме надценили риска за фермерите да се движат към по-висока производителност на труда. Виждате тук анекдота, но е много важно. Защо? Защото много от това, което става в контекста на цените няма нищо общо с основите, основните постулати на земеделския пазар. Много от развитията в земеделието се тласкат от фактори извън замеделието земеделието и от натрупването на тези. Например, цената на нефта и оттам там се изважда цената на жито и така нататък. Съвсем нерелевантни фактори, които ние наблюдаваме вече 5 години. Друг набор от въпроси, които бяха зададени много уместно, се отнасят до взаимоотношенията между първия и втория стълб. Най-общо казано, повечето от мерките по вторият стълб няма да бъдат засегнати от това. Това, което ще постигне озеленяването е подкрепа за екологичните мерки през цялата територия, по цялата територия, именно 50% и възможност за по-целеви мерки. Някои ферми обаче ще бъдат повлияни, засегнати в някои държави членки и те трябва да отидат, да се върнат назад и да изчислят допълнителните разходи от тези мерки. Но едновременно с това този сблъсък трябва да се вземе предвид, а именно допълнителните разходи за производство. За това ние най-общо казано не смятаме, че ще има много голямо въздействие. И последното, което искам да кажа, се отнася до объркването или смесването. Две неща всъщност. Едното се отнася до екологично фокусираните зони – а, що се отнася до угарите. Само маргинални площи ще бъдат ангажирани. Ние сме направили анализ на 5% от тях. Това е малко повече от това, което е отделено доброволно и започнахме оценка на въздействието и затова избрахме 7%. Защо? Ние го правим с целите на биоразнообразието, защото ни беше казано многократно, и от нашите колеги в околна среда, Генерална дирекция околна среда, че трябва да създадем биоразнообразни коридори. Защото ако не го направим, някои от селските стопанства ще бъдат маргинализирани и ще останат едни големи фермери, които ще попречат на другите. И за това го правим на ниво стопанство. Да, ще има разходи, но именно това са стопанствата, от които ще искаме да нагодят практиките си с цел постигане на биоразнообразие. Да, ще има ли краткосрочен разход? Да. А, да, ще струва ли много в краткосрочно? Да, но ще има ли полза в дългосрочен план? Да, ще има. И на последно място, що се отнася до а, квотите за захар. Аз мисля, че не трябва да забравяме, че премахването на квотите ще позволи ръст на производството. И ние ще погледнем, ще следваме тези възможности. Не трябва също да забравяме какви са а, плюсовете и минусите. При фиксирано производство, при по-голяма нестабилност на а, цените, насърчава още повече тази волатилност на цените. И най-добрият наш начин да се подкрепят стопанствата е да се фиксира, да се насрочи, е, да се постави една целева е, секция от стопанствата, които да въведат необходимото нагаждане към мерките. Именно за това ние не говорим само за разпределяне на помощите, но и за едно по-сериозно регионално разпределение в, а, между държавите членки. По отношение на вашия въпрос, господин председателю, за а, разпределението във втория стълб, ние сме направили значителен анализ, но решението как точно това ще стане още не е взето и за това нямам какво да, да ви докладвам. Сигурен съм, че в интерес на спестяване на време, вероятно съм забравил някои от въпроси, но вие знаете къде сме, винаги сме на разположение да, да хвърлим повече светлина и да ви предоставим по-голем още анализи, ако имате нужда от тях. Благодаря. Bene, grazie a Tasso Благодаря Тасос, Сеньотис и а, на другите колеги от а, Генерална дирекция селско стопанство. Много обстойно разгледахме въпроса. Време обаче да преминем към следващата точка от дневния ред. Ако никой не иска да вземе думата. Пета точка. Изменение на директива на съвета 2003-96 относно преструктурирането на правната рамка на общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията. Колегата Серджо Готиере е, е докладчик. Предлагат се изменения в е, директивата, е, въвеждането на нова минимална ставка за облагане за данък на енергийни продукти. Има редица разпоредби в това предложение, които са свързани с земеделския сектор и за това нашата комисия пожела да излезе с становище. Давам на Серджо с думата сега. Да ви напомня, че 29 ноември е крайния срок за изменения на обяд 12 часа. Имаме и представители на комисията, които ще говорят по този въпрос. Серджо има думата. Gracias, señor presidente. Como todos mis colegas saben, los costes energéticos... Благодаря, господин председателю. Както знаете, е, цената на енергията Е, е, голяма част от, е, голяма част от разходите на земеделските производители зависи естествено от конкретната държава членка, но средно за Европейския съюз е 30% от разходите отива за енергия. Предложението за изменение на директивата има за цел да се разпишат нови насоки за данъчното облагане на електроенергията така щото да се а, даде приоритет на възобновяемите източници и на неизкопаемите горива. Има двояк данък. От една страна се основава на източника на енергия и от друга страна емисиите въглероден диоксид това е нарастване на разходите за енергия за нашите производители. Тогава, в момент, когато хората поддържат много ниски а, нива на печалба в ценообразуването. Също така, това ще доведе до... Това означава, че тази намалена рентабилност на стопанствата от 2011 година, когато ще влезат сила измененията, е възможно много от производителите да спрат да получават преки плащания по първия стълб. Има становища и от другите комисии, например тази по промишлеността. Там се предложи да се заличат текстовете, свързани с това двойно облагане. Според нас трябва да поясним данъчните, какви са данъчните преференции, които могат да се предложат. Често пъти няма альтернатива производителите на изкопаемите горива. Няколко е, по-специфични цели сме си начертали. От една страна да се запазят ставките или дори да се намалят е, до 0%, т.е. да се даде освобождаване е, малко е неясна формулировка в неясна формулировката в текста. Опитали сме се, опитали сме се да осигурим, да дадем повече правна сигурност. Трябва да се предлагат данъчни преференции в зависимост от ефективността на стопанството. Това може да се постигне, като се увеличи приспособимостта, гъвкавостта на новите условия. Те могат да се уредят като държавни стратегии, дългосрочни държавни стратегии, които да се разписват съвместно с замеделските производители. Втората цел, която се бяхме поставили в доклада, бе да се осигури такава гъвкавост, за да може да се освобождава производител от данъчно облагане и освен това Евентуално ще има нов вид е, данък, свързан с емисиите въглероден диоксид. Има една друга директива от 2003 година, 87 която урежда е, изключенията в някои сектори, които, които са е, уязвими по отношение на изтичането на въглерод. Е, Замеделието обаче не е включено там. Комисията обаче каза, че е, замеделието трябва да се е, признае за сектор, който може да пострада от изтичане на въглерод. 87 директива от 2003 година е, вече е изменена, така защото да включи и земеделието в този списък, така че може да има и освобождаване от облагане и по този параграф. Трето, опитваме се да усъвършенстваме всичко в директивата, което е свързано с биомасата, всички текстове, които засягат биомасата. Вярно е, че данъчното облагане е преференциално по директивата за биомасите, а, но а, ние смятаме, че е необходимо да се прецизира определението на биомасите, така че да е, е достатъчно а, гъвкаво, за да включва различни видове биомаса. Също така бихме искали да призовем държавите членки да хармонизират ставките си за ДДС. Това не е в приложеното поле на тази директива, но мисля, че момента е подходящ да направим тая предпоръка да се уеднаквят ставките за ДДС за биомаса. Защото има някои трансгранични последици при работа с биомас си, в някои държави членки са, се ползват с намалени ставки, което има значение за тези, които работят в отделни страни. Та, Включили сме предложения за изменение, в това число и в насока на това, че парламентът трябва да бъде една от институциите заедно с съвета, която да е отговорна за по-нататъчни изменения на реагирането. То това са промените, които искаме да се внесат. Това е много специализиран доклад, който представяме и съм готов да отговоря на въпроса. Председателя, благодаря. Благодаря на Серджо Готиерес. Колегата Хофман иска да вземе думата. Благодаря. Дорфман, извинете. Благодаря, господин председател, Накратко ще се изкажа. Аз съм съгласен с повечето от казаното от колегата. Докладчика от комисия КОН, госпожа Люлинг, ще вземе предвид нашето становище със сигурност в своето предложение за изменение. Особено като се има предвид, че това е едно предложение, което за сега не се придвижва по реда в съвета. Малко е в застой, така да се каже. Трябва много внимателно да подходим, за да сме сигурни, че видовете горива, които се използват в земеделието, няма да се променят драстично. Защото ако се върнем на предходните дебати а, и какво се каза тогава, а, промени в горивата в замеделието ще доведе до катастрофални последици, като се има предвид сегашното положение, това ще погълне всичките допълнителни плащания, които се е, получават. Във връзка с реформата на ОСП подкрепям становището на докладчика, че няма място тук в тая препоръка да се е, правят промени в системата на ДДС, но трябва действително да излезем с такава препоръка към държавите членки. Нещо, което трябва да стане много ясно днес е, че не бива да се допуска данъчно облагане на биомаса, която се използва като източник на енергия. Това би е било пагубно за целия сектор. Но като цяло подкрепям мнението на докладчика. Благодаря. Следващия оратор. Имам един въпрос. В едно място в текста пише, че биомасата действа като като хранилище за а, въглероден диоксид. Само, че това не е вярно, не съм съгласен. Не винаги се използва за а, целите на съхранение биомасата. Да, говорим за ставките на ДДС. Обаче в Европа са различни данъчните ставки за дизела, с дизеловото гориво. А, И не бива да се съсредоточаваме чак толкова много или поне не само на изкопаемите горива. В по-дългосрочен план просто трябва да насърчаваме ползването на неизкопаеми горива като източник на енергия. Говори се в областта на земеделската политика, Затова е една страна колко помощи получава в сравнение с друга, но е много важно да се говори да се мисли за ползването на неизкопаеми горива. Това е нещо много интересно за... в рамките на тази тема. Благодаря. Благодаря на Мартин. Не виждам някой друг да иска да вземе думата. Така че ще дам първо думата на представителя на комисията. А всъщност госпожа Люлинг също иска думата, но първо давам думата на комисията, госпожа Колишанка. Благодаря. Нямахме намерение да вземаме думата, но някои общи бележки можем да отправим по отношение на внесените изменения. Благодаря ви за това становище, но структурата на текста, както се предлага сега от комисията, се произлиза от тенденцията за намаляване на емисиите на въглероден диоксид. Замеделието ще има възможност да прилага по-низки ставки за горива. Докладчика спомена а, изтичането на въглерод и 87-на директива от 2003 година. Доколкото о, знаем, в комисията, в Генерална дирекция за селско стопанство се прави проучване и а, ще излезат резултати а, е, връзка с това, кои, е се, кои под а, е, сектори на а, е, земеделието са застрашени от изтичане на въглероден диоксид. Биомасата. Една от основните причини за а, промяна, за актуализация на а, директивата е да се а, коригира сегашното положение с биогоривата. В момента ставката за биогорива е също както за петрола. В бъдеще няма да се прави така по отношение на биогоривата, които са устойчиви по директивата. Има в предложението за изменение само минимални ставки на данъчно облагане. Държавите членки ще могат да ги променят нагоре. Правилата за ДДС се определят в друга директива от 2006 година, 112 директива и хармонизацията на ДДС не може да залегне като част от сегашното законодателно предложение. Предложението се позовава на определението на биомаса в съществуващото законодателство. Това е втори член, точка Е от директива 28 от 2009 година. Няма нужда от правила за второ поколение биогорива, понеже са приложими сегашните критерии. Става въпрос за данъчното облагане единствено на енергийни продукти а, и не а, за други а, прилож употреби, други е, начини за прилагане на е, биогорива. Има едно изменение, седмо, то не бе споменато от докладчика, но ще кажа няколко думи за него. Според е, член 5.2 от директива 118 от 2008 година не се прилагат разпоредбите за Канарските острови за облагането на електроенергия тази директива не се прилага. Благодаря ви. Бене, ringraziamo la Commissione. Adesso direi... Благодаря на комисията. Давам сега думата на госпожа Люлинг и след това пак на Серджо, ако я иска. Благодаря. Като а, докладчик на водещата комисия искам да кажа, че ни пред нас е, че това, което ни е предложила комисията, е почти Коперникова революция, както в средносрочен, така и в дългосрочен план. Това не е просто козметична промяна. И възоснова на разговорите, които водих, трябва да ви кажа, че има силна съпротива и много раз, и разнобой между отделните комисии, отделните групи. В економическата комисия има докладчик от Социалистическата партия, който е за. има други колеги, които искат да внесат и изменения. за да променят предложенията на комисията. Отбелязах становищата на държавите членки. С изключение на 3-4 те са против. Не трябва да държим сметка за политическите реалности. Като докладчик аз съм в трудно положение. Очевидно трябва да изчакам различните становища но мисля, че много колеги все още не са осъзнали, че не става дума само за различен подход в сравнение с сегашния. Тоест, данъчно облагане за емисиите от 20 евро, някои искат 30 евро и минимална ставка за енергопотреблението за всеки енергиен продукт. Аз лично съм за този реалистичен подход, защото смятам, че данъчното облагане на емисията на двойна основа, емисията на CO2 и енергийното съдържание е по-логично и по-последователно от предишната система. Само, че трябва да сме наясно с това, че че освен този подход, комисията предлага и пропорционалност между различните източници на енергия. И ето тук е, са основните проблеми. Един конкретен пример. Комисията иска да има повече данъци върху дизела, отколкото върху бензина. И тази пропорционалност трябва да се запази. Не само върху минималната ставка, но и тъй като повечето държавите членки имат по-висока ставка от минималната, ще, резултатът ще бъде е, значително ускъпяване в Германия. Повишението ще бъде с 31 цента литър а, за дизел. Вярно е, че има предвиден преходен, преходен период, но проблемите ще бъдат а, значителни. не е направена никаква оценка на въздействието върху индустриалната политика и никаква оценка за инфлацията, защото очевидно целият, всички форми на транспорт ще бъдат засегнати поради повишаването на цената на дизела. Не можем да намерим заместител на дизела за камионите и тракторите не могат да започнат да използват бензин. И може би трябва да освободим селското стопанство, обаче има колеги в други комисии, е, според които всички трябва да бъдат е, обект на данъчно облагане тъй като не искат е, резултатът от увеличението на цените да, да не бъде в полза на борбата срещу климатичните промени. Всичко това ще има въздействие върху сълскостопанската политика, индустриалната политика, политиката по рибното стопанство. Всичко е доста по-сложно, отколкото изглежда. Аз смятам, че не бива да смесваме ДДС и акцизите. Не можем, ако искаме да увеличаваме ставките на ДДС, тогава ще трябва да хармонизираме и акцизите. Няма нито една страна, в която цените на дизела да са по-високи, отколкото на бензина. Изключението е, е Обединеното кралство. Аз сега очаквам и измененията. Ние не сме в процедура на съвместно взимане на решение. В съвета решението трябва да се вземе с консенсус и се надявам, че в съвета ще проявят разбиране що се отнася до въздействието върху селското стопанство. И това въздействие ще бъде предимно отрицателно и за транспорта, и за индустрията, но и за селското стопанство. Благодаря. Председателят благодаря. Сега Серджо, ако иска да каже нещо в заключение. Искам само да благодаря на онези, които се изказах по време на дебата и да потвърдя казаното от госпожа Люлинг. Вярно е, че възникват множество проблеми, не само в различните групи. Мненията са най-разнопосочни. Това е доклад по директива, която засяга множество групи по интереси. Е, разискванията днес бяха много важни. Целта е да сближим различните позиции, когато определяме максимално ниво за емисии на CO2 Разбира се, това трябва да върви успоредно с други мерки. И в Комисията по селско стопанство основният ни приоритет е да защитим интересите на селскостопанския сектор, да защитим философията на обща селскостопанска политика. Самото селско стопанство дава възможност да се борим за намаляване на емисиите на СО2. Заедно с това, селското стопанство е свързано и с известна опасност от изместване на въглеродните емисии. Така че е, ние защитаваме сектора, тъй като това е част от нашата цел, но пък и селското стопанство, да не забравяме, е, дава своя принос е, за е, постигане на целите за емисии за CO2. Ние знаем, че знаем какъв е обхвата на директивата, но като знаем, че този сектор ще се развива в бъдеще, искаме да отправим препоръка към комисията че това е необходимо, за да бъде сектора жизнеспособен в бъдеще. Разбира се, когато говорим за дизел, нашата цел е да балансираме истинските а, разходи. Искам да благодаря на секретарията и всички, които а, участваха от секретарията на групата на социалистите. Знаем, че предстои много и трудна работа. И основното ни намерение е да постигне максимално добри резултати за работещите в сълскостопанския сектор. Благодаря Серджо Готиерес да ви напомня, че крайният срок за внасяне на измененията е 29 ноември в 12 часа на обяд. Преминаваме към 6-та точка в дневния ред. Изменение на регламент 617 черта 2009 на съвета за откриване на автономна тарифна квота за внос на висококачествено говеждо месо. Докладчик по становище е господин Джордж Лайен. Преминаваме към този важен въпрос, който беше обсъден по време на посещението в САЩ през юни. Както казах, докладчик е Джордж Лайен. Той подкрепя предложението на комисията. Регламента ще даде възможност за постигане на споразумение на два етапа. САЩ и Канада ще намалят санкциите върху стоки, е, идващи от Европейския съюз. Европейския съюз ще повиши квотата си за внос на висококачествено говеждо месо от САЩ и Канада. САЩ и Канада междувременно са прекратили временно е, всички е, санкции и сега се отваря възможно, открива възможност за изпълнение на втория етап от споразумението. Ще дам думата на Джордж Лайн, може би той ще а, е, ни добави нещо. Нека да ви напомня, че тук има е, колеги от Генерална дирекция селско стопанство. Най-напред Джордж има думата. Благодаря. Господин председател, благодаря за встъплението. Всъщност, вие се спряхте на повечето от е, важните въпроси. Споразумението беше договорено от Катрин Аштън. Целта беше да се реши отдавнашният спор за говежото месо. Както знаем и според правилата на СеТО, забраната на Европейския съюз е в нарушение на правилата на СеТО. Спорът е стар и сега искаме да го разрешим веднъж за винаги. Както каза моят колега Кастро, първият въпрос е увеличението с 20 000 тона на квотата за внос на американско говеждо в Европейския съюз. Съединените щати премахнаха 50% от санкциите. Това е втората част от споразумението. Сега от, повишава се количеството на внос с 25 000 тона висококачествено говеждо месо. Вече е, са свалени всички санкции, така че в известен смисъл е, те ни изпреварват. Мисля, че въпросът е, който стои пред нас е дали споразумението е добро или не. Мисля, че има полза за Европейския съюз. Продължаваме да. Запазени са гаранциите за забрана на говеждо месо и продукти третирани с хормони. Мисля, че като цяло мога да препоръчам комисията да подкрепи споразумението. И възниква обаче още един въпрос и ще го се спра на него, тъй като е свързан с дебат, който вече проведахме. В края на краищата ние търсихме най-добрият отговор – мисля, че ням, не беше правилно да правим връзка между различните въпроси. Навр... По време на първата дискусия, когато представителите на нашата комисия се срещнаха с секретаря по селско стопанство и секретария по въпросите на търговията, Получихме обещание, че предложението за нови правила в Съединените щати ще бъдат публикувани за консултация до края на годината. Виждам, че моят колега от НП е тук. Колегите ме подкрепиха, когато съставихме съвместно писмо между двете комисии и поискахме писменно потвърждение, че правилата ще бъдат публикувани до края на годината. Също така, комисаря по околна среда и комитарият и комисарият по здравеопазване също дадаха обещание да повдигнат въпроса в Съединените щати. Ние казахме заедно с това много ясно на властите в Съединените щати, че искаме че очакваме отговор при това положителен на, на писмото, за да сме сигурни, че въпросите, които вълнува членовете на нашата комисия, ще получат подобаващо внимание. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка за помощта им и ангажираността им по този много важен въпрос и също така на докладчика от НП Годелив. Благодаря ви. Благодаря, каза председателят. Господин Шмидт, след това госпожа Магинес. Мисля, че всички ние можем да бъдем кратки. А, няма докладът. А, не дава поводи за възражения. Ние не сме орган, който автоматично одобрява споразумения. Ние сме отговорни хора и смятам, че писмото до държавния секретар е много важно. Предлагам, когато получим отговор, да върнем да се занимаем отново с въпроса и да разгледаме отново всички въпроси, свързани с лудата крава. В крайна сметка целта е да постигнем напредък. Благодаря госпожа Магинес и след това Любрун. Благодаря. Искам да благодаря а, на Джордж Лайн за доклада. Извинявам се, че не бях тук, когато се обсъждаше в самото начало и обаче съм запозната с заключенията. Искам само да изразя някои свои притеснения, да им дам гласност. Що се отнася до някои технически а, въпроси, свързани с мотивацията? но всъщност, така както аз чета разпореждането на СТО, то е доста смесено и нинча. Именно ние все още е, поддържаме възбраната за вноса. Такъв е случая, нали? Но трябва да направим прогрес. Има няко, имам някои въпроси, свързани с цифрите по санкциите не, че това е от жизнено важно значение за заключенията, но искам да съм наясно за цифрите, особено що се отнася до, Австри... до ирландските защото моята цифра е доста по-ниска от това, което цитирате във вашия доклад. А има и един конкретен въпрос, по който спорихме по отношение на внос на говеждо от други места, относно пропорциите. Въпросът с пропорциите, когато виждаме, говорим за големите стойноци, 0,3% от целият пазар на говеждо а, а пък аз, както си го изчислявам, отива до 7,5% в интерес на гласност и а, прозрачност. Трябва да уточним тези неща. Мисля, че трябва да направим връзка а, между а, отделните въпроси, а, колкото и аз приемам това, че сте си обменяли писма, важно е да се получат отговори. и Според мен трябва пак да пишете да поискате отговор по факс или по електронна почта, пак в интерес на даването на гласност. За нас ще е интересно да виждам този а, отговор. Така че ако го направите от нашия име, ще оценя този жест. Това са малко критични бележки, но вие разбирате, че става дума за един по-широк политически въпрос, защото не може да сложим печата, така да се каже, без да зададем въпроси. Onorevole Lebrun, poi Elisabeth Jäger. Euh, мисля, че като докладчик в сянка не мога да не изразя възхищение от извършеното от господин Лайен. Аз мисля, че тук става дума за това, че компромисът никога не е идеално решение. Трябва да видим какъв отговор получаваме на проблем, на въпросите, които ни вълнуват. На първо място става дума за етап от преговорите, който е напреднал и в крайна сметка ние не можем да не сме доволни от постигнатото и е, не можем е, да не смятаме, че е постигнат напредък. Второ, е, много е важно на, в, на европейските граждани да не се предлага и няма да се предлага говеждо месо, третирано с хормони. Ние сме на разположение на колегите, които искат по-точна информация. Кът... С това споразумение ние се отказваме, ние всъщност се освобождаваме от евентуални бъдещи санкции. Мисля, че сега имаме възможност да продължим по-нататък с търговски преговори без да се отказваме от желанието си за разширяване на пазара. В контекста, който познаваме, смятам, че ние трябва да поемем своята отговорност и да дадем положително становище за това споразумение. Председателят. Благодаря, госпожа Ягли, след това Джим Никълсън. Благодаря, господин председателю. Както казаха и други колеги, само положителни коментари можем да направим по това споразумение. Винаги сме имали високи стандарти относно хигиената, защитата на животните. И очакваме и партньорите да, да ги приемат. Може би така осведомени колеги биха могли да ми попълнят някои детайли, защото има някои проблеми по отношение на дост ставки, които са били а, направени в Германия и как а, на практика са обработени от митницата на германските митници. Тоест, може би има нещо, което можем да направим сега и да помислим за последиците от а, това откриване на квоти в по-дългосрочен план. Джим Николсън. Благодаря много, господин председател. Аз ще бъда много кратък също и се възползвам от случая да поздравя докладчика за много навременна сделка Защото сега наистина е прекрасно време да се реши този въпрос и аз също се съгласявам, че трябва да наблюдаваме да има достатъчно откритост и прозрачност в е, а, един много стар спор с Съединените щати. Наистина сега е време да решим въпроса и да използваме така а, от на дипломация, за да постигнем целите си. Благодаря на докладчика и, мисля, докладчика и мисля, че всички сме съгласни, че това е добра стъпка, положителна стъпка на парламента и аз надявам, че посредством обмена на писма ще получиме призра, признание от, от срещната страна. Благодаря. Благодаря, Джим. Джим Луис. Господин председателю, благодаря. Тъй като ще съм последният оратор, имам едно предимство. Всичко вече бе казано и това, което остава да кажа е благодаря на докладчика. Нашата политическа група подкрепя изцяло този доклад. Чудесно. Има ли някой друг бележки от господин Котуния. Господин председателю, ще направя две бележки и няколко отговора на въпроси, които бяха поставени по време на обсъждането. Двата ми коментаря са отнася до важността на сделката. Първо, защото, както вече бе казано, ние поддържаме, остава в сила нашата забрана за вноса на говеждо третирано с хормони. Това е резултат от дискусиите, дъл, дългите дискусии с американската страна. Искам да подчертая още веднъж колко важно за нас е да остане в сила тази забрана. Второто нещо е, че се дава възможност да се намери начин, път към окончателно решаване на спора с САЩ. Още не сме стигнали и се надяваме, че на третия етап вече ще го постигнем. Тоест, това, като искаме от вас да приемете, вече да преминем към втората фаза. Искам да кажа, че САЩ вече оттегли санкциите 13 месеца извинете, преди крайния срок. Първата дата е 2012 година. Те го въвеждат лятото на тази година, така че това е добър знак за тяхното желание, добросъвестно желание, добра воля да се изпълни тази сделка и така да се придвижим към вторият етап, който, който ще разчисти пътя към третия етап на спора тогава всъщност той вече няма да съществува. Да, разбира се, е, по силата на разпоредбите на СТО, СТО и САЩ и ние си пазим правомощията, които проистичат от е, меморандума за разбирателство, но а, ние правим а, а, изключение от нашите правила в СТО а, с е, добрата воля да избегнем съдебни процеси, което е едно положително развитие в контекста на нашите, развитие, нашите взаимоотношения с САЩ. По въпроса за лудата крава, вече бе казано, че има политически натиск върху САЩ от комисаря Чалос в края на лятото посещение на комисаря Дали. Аз благодаря и за подкрепа, вашата подкрепа, защото това е едно междуинституционално усилие. Благодаря за писмата, които вие, господин председател, изпратихте, както и докладчик до министъра на замедалието на щатите, е, изглежда, че по всичко личи, че правим прогрес, макар и бавен. Е, изпратихме проекто правилата на относно бюджета за управление на, този, на това досие. Обикновено 90 дни е срока. Ние очакваме в края на януари тази първа стъпка да бъде приключена и тогава Съединените щати ще публикуват проекто правилото и от този момент нататък ще има още нов срок от 60 дни, при който всички е, заинтересовани страни ще могат да направят е, коментари. Това, което е важно днес е, че има вече стъпки, направени от е, САЩ. Стигнали са до е, документите, до органите, които управляват е, тези взаимоотношения от страна на САЩ. Е, знам е, за проблемите за доставките в Германия, за които госпожа Дали говори. Е, ще се радвам двустранно да разгледаме този въпрос или в някакъв друг контекст, който вие предложите. Благодаря много. Благодаря на господин Котурни. Сега ще дам думата на докладчик госпожа Койцхуд Робол. Благодаря, господин председателю. Аз съм стар член на парламента и, и едва ли някога съм била свидетел на по-добро сътрудничество в този парламент, за което ви поздравявам. Джордж Лен, най-вече. Не, не едва ли някой може аз самата да спиша по-добър доклад. Да, благодаря на председателя. Разбира се. Благодаря ви, че ми позволихте да говоря. И както казах, много добро творческо сътрудничество, конструктивно. Сега сме на етап, когато можем да приключим един конфликт, който вече 16 години тлее. по тези цифри 36% или 0,7%, които и експерти да вземем за консултанти, цифрите ще са различни. Но аз не смятам, че това ще доведе до значимо изкривяване на пазара. И на второ място е, измерението на лудата крава. Най-напред се смяташе, че откриването, отварянето на американския пазар допринася за сделката. Така, това беше първото впечатление. Но пък всяко нещо трябва да се прави едно по едно. Аз днес говорих с представители на американския президент, за да мога да подготвя до проекто доклада. Отново разгледахме този въпрос за висококачественото говеждо и болестта БСЕ или луда крава. И трябва да кажа, да призная, че усилията, които се правят от американската страна и от Канада, са такива, че заслужава този доклад да бъде подкрепен единодушно. Още веднъж благодаря, благодаря, благодаря. Госпожа Бангинес. А пак за цифрите. Може би лошо съм се изразила. Цифрите са 0,36% от е, целия пазар на Европейския съюз на говежди. Аз това, което казах е 7,5% е, в най-високия сегмент. Искам просто да няма изкривяване на дискусията. Благодаря. Благодаря. И така. Ще ви напомня пак, че измененията трябва да се внесат е, до 29 ноември 2011 часа по пладне. Сега Джордж има думата. Благодаря. Благодаря на членовете на комисията за приноса. Само по някои от точките. Аз мисля, че да, правилно беше включен и контекста на БСЕ или Лудата Крява. Това беше добра идея. Да, да, прави сте, че наистина трябва да задържим, да запазим забраната. Няма проблем с това. 7,4% е цифрата, която е дела на а, пазара на качествен, на висококачествен а, говеждо в Европейския съюз. Цифрите за, а, по отношение на ползите от премахване на санкциите, цифрите а, когато бяха въведени санкциите а, а, в оценяване и на ползите от държави, на, за държавите членки, ако се премахват а, забраните. Две различни са цифрите, но те бяха актуализирани а, по отношение на нетната стойност на а, цените в сравнение с въвеждането в началото, самото веждане на, на санкциите. Да, да, а, по отношение на по-нататъчното проследяване и напредъка. А, бюджетната отговорност е много важна и аз смятам, че а, ние ще поискаме и комисаря Уилзек да ни напише лично писмо и да видим а, ние пък ще му изпратиме всичко, което се надяваме, че ще бъде от полза. И едно последно нещо. Не знам къде е другаде, но за управлението а, в, и връзките с САЩ и с Канада, стоиността на изпълнението на квотите от комисията вместо тарифата да бъде нула, мисля, че има едно 20% увеличение, но ще искаме комисията да разгледа това. Изпълнението на допълнителната квота. Още веднъж благодаря на всички колеги. Не беше никак лесно, но мисля, че направихме един напредък, както по този въпрос и по въпроса за БСЛ и лудата Крайна. Благодаря на Джордж и на всички останали, които взеха участие. Да преминем сега към последната за днес точка от дневния ред. Вакцинация срещу а, син език. Заместник председателя на комисията Януш Войчечовски е докладчих. Приехме през април на първо четене това досие, е без обаче да сме достигнали до съгласие с съвета поради несъгласие в връзка с таблиците за съответствие. Наскоро преговорите с съвета приключиха по таблиците за съответствие и на базата на съгласието, което бе постигнато, съвета предложи с писмо от 27 октомври е, второ четене разполагате с текста на писмото. Давам думата на господин Войчичовски, докладчик по досието. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Wracamy do tej sprawy. Благодаря, господин председател. Преразглеждаме този въпрос, както ни напомни председателя. През април приехме много бързо измененията в директивата, които ще дадат възможност за ползването на нови и по-лесни за прилагане е вакцини срещу тази сериозна болест. И изглежда по всичко, че новата вакцина ще почне да се използва през 2011 година. Разрази се спор обаче с, с съвета. Е, не е от наша страна, от страна на комисията, а от страна на правните служби на двете институции. Трябваше да се е, въведат таблиците за съответствие, които да следят приложението, прилагането на измененията. Аз не мисля, че е лошо да се ползва таблица за съответствие. Мисля, че това повишава прозрачността на законовия режим. Но съвета бе против. Категорично против, така че директивата не влезе в сила в първоначалния срок за влизане в сила истината е, че ние е, в момента се отказваме от идеята за таблици за съответствие, защото това не е от огромно значение. Въпросът е директивата да се приема максимално скоро и е, да не губим възможност да използваме вакцината през новия сезон. Това е. Много експедитивно работихме, направихме всичко възможно да а, е, изготвим всички необходими изменения. И сега сме готови да продължим. Трябва да се, е, да се е, даде ход по-нататък на досията, в досията в максимално сратки, кратки срокове. Председателя, благодаря ви, господин е, заместник председател. Ако никой не иска да вземе думата, ще... ни комисията също изглежда, че не иска. Ами ако няма коментари, продължаваме нататък. Ще се опитам максимално а, бързо да закрием досието на второ четене, за да осигурим вакциниране срещу син език. Ако няма коментари, закривам заседанието. Нека да ви напомня, че в 9 сутринта утре е заседанието на координатор... координаторите, а после Продължаваме с 10-та точка от дневния ред в 9.45. Някакви забележки някой да има. Закривам заседанието. До утре. <laughs>